доставите отговори на някои от повдигнатите въпроси. Колеги, нека да преминем към съвместното заседание с Комисията по економическите и парични въпроси, тъй като изоставаме с графика. Искам да помоля, които напускат залата, да го направят тихо, за да можем да продължим с дневния ред. И така ще разгледаме предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Искам отново да помоля унези, които напускат залата, да го направят тихо, за да продължим работата ни. Директивата беше прията на 20 май 2015 година. Комисията в плана си за действието от февруари 2016 призова държавите членки да преместят по-напред е, датата за транспонирането на директивата до края на 2016. Измененията в измененото предложение от е, юли 2016 година се отнася до финансирането на тероризма, както и въпроси на прозрачността и промени в е, съществуващата рамка са докладчиците. Са предложили 49 изменения. Има 147 изменения общо. И очаквам сега колегата Гуалтери от комисията ЕКОН. Не знае дали искате да кажете няколко думи или веднага да дам думата на съдокладчиците. Искам само да кажа, че това е изключително важна стъпка напред. Знаете колко работа беше свършена по договарянето на директивата. Това е един силен текст и ние в скоро време ще пристъпим към тристранни срещи. И така започваме. Ще дам думата най-напред на господин Каринш, който е докладчик от ЕКОН. Благодаря ви. Добър ден на всички. Както каза председателят, бяха внесени, внесени много изменения. Много от нас, които работим по този доклад, сме същите, които работихме по второ, четвъртото издание – както показват всички изменения. Считам, че има единодушие почти в парламента. Всички искат да се подобри законодателната рамка, за да може борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари да се преустанови. По член 30 и 31 има доста изменения, свързан с регистрирането на фирмите, както и на доверителни фондове, на тръстове. Всички изменения сега работим с докладчиците в Сянка. Проведохме две заседания. Предвиждат се нови следващата седмица, за да приключим работата. Но всички изглежда са в подкрепа на това да има публичен достъп до тези регистри. По отношение на тръстовете ще има някои изменения по време на тристранните срещи с съвета. Законното използване на тръст фондовете като а, начин а, за унаследяване. Ние не сме разгледали този аспект, но а, трябва да имаме предвид ефикасността на регистрите, за да е ясно какви са паричните потоци и как могат да се проследяват. Някои са предложили определени изменения, които не отговарят на това, което мисля аз. Има, имаме компромисни изменения по 30 и 31 член. Ще продължим работа по другите. Разбира се, не всички ще са съгласни с всички аспекти на компромисните изменения, но тук в парламента поне имаме доста сходни мнения. Като съдокладчик, аз съм доста заинтересован от това да не затрудняваме законната стопанска дейност в Европа. И считам, че моят съдокладчик споделя това мнение, защото ние не искаме да се накърняват законните интереси. Трябва да се намери нужният баланс между преустановяване на незаконната дейност, без да се накърнява ненужно законно извършваната стопанска дейност. Европа трябва да е отворена за бизнес. бизнес. Ние искаме обаче правилата да бъдат спазвани, а не да се допуска разминаване в прилагането на правилата чуждестранни компании, които работят в Европа, също трябва да се съобразяват с тези правила. Някои не са запален публичен достъп до регистрите, но всички изглежда разбират, че регистрите сега се предлагат и от комисията като добра идея, но сега е важно да се намери нужния баланс и как парламента да изготви най-добрата преговорна позиция, когато се водят разговори в тристранен формат с държавите членки. Тъй като това е изключително важна тема за Европа в момента. Благодаря ви много. Давам думата сега на Юдит Саргентини от Либе. В допълнение към казаното от съдокладчика Микаринш, Вие присъствахте, когато водихме преговори. Това беше трудно, но се струваше труда, за да се предвиди такъв регистр в закона. Радваме се, че и комисията и съвета искат да отидат още по-далече. Този парламент отново с нужното мнозинство трябва да направи още повече, като включи и публични регистри за траст фондовете. Да се включат всички структури, които функционират в други държави членки, като такива доверителни фондове. Да видим а, кои са тези структури, къде функционират и по какъв начин. Това е добрата новина. Следващата седмица ще има заседание на докладчиците в Сянка. Ще разискваме въпроса за предплатените карти за онлайн и офлайн разплащания. Има доста лобиране от страна на организациите, които се занимават с електронно финансиране. Ние трябва обаче да предвидим закрила на обществото от е, неправомерно използване на тези възможности от терористи. Има доста изменения от прогресивната част на парламента. Аз високо ги ценя, но ние се опитахме да бъдем пределно ясни. Съдокладчиците трябва да намерят е, заедно компромисно решение, което да получи широка подкрепа и част от битката ще бъде с съвета, тъй като начина по който ние гледаме на прозрачността, може би не е точно това, което иска съвета. Но сега нещата изглеждат малко по-добре, битката изглежда не чак толкова тежка и виждаме, че се работи по тези въпроси за предотвратяване финансирането на тероризма, като се разглежда и проблемите свързани с панамските документи. Сега от групата на социалистите и демократите Петър Зимер, докладчик Сянка. Благодаря. Искам да благодаря на съдокладчиците за отличната им работа е за това, което беше направено за постигането на компромис. Обеден съм, че ще се подобри ситуацията, това е наложително, както беше подчертано и както видяхме след публикуването на панамските документи. От групата на социалистите и демократите искам да кажа следното. Ние приветстваме, че има а, дефиниране на стопански бенефициенти, но можем да отидем и по-далече. Вие правите разграничение между нормални фирми и други предприятия, но искате да се наложи лимит от 10% на акции. Също приветстваме факта, че ако няма нотифициране на економическите бенефициенти, това трябва да се опомене в регистъра, трябва да се отиде по-далеч и трябва да има санкции за нарушаване на правилата. Що се отнася до регистрите на стопанските бенефициенти – свързването на централните регистри и публикуването сега е възможно, за да не се допусне финансиране на тероризма, тъй като това не спира на границите. Финансовото разузнаване в Европейския съюз трябва да има свободен достъп до базата с данни, за да може да се върши работата добре. Ние сме предложили доста изменения. Не очаквам някакви пречки за използването на регистрите. Трябва да има предварително регистриране и трябва да се събират ниски такси които да ни надхвърлят необходимите средства за администрирането на регистъра. Разширяването на обхвата има нашата подкрепа. Всяка информация за економическите бенефициенти трябва да е достъпна и по отношение на тръстовете. Ние сме също за регистър на недвижимата собственост, тъй като недвижимата собственост е отлична възможност за изпиране на пари и други сенчести дейности. Затова трябва да има такъв регистр на недвижимата собственост в държавите членки. Последните скандали в футболните лиги през последните години ясно показват, че би било добре да се налагат а, е, е, такива задължения на политиците. И всичко това трябва да е, е обхванато в директивата за борба срещу изпирането на пари. И на последно място за делегираните актове, черния списък на данъчните обежища. Стана ясно, че черния списък е само копипейст на SATF препоръката. Ние призоваваме комисаря да прояви нужната амбициозност и да предприеме незабавни действия. Голдмайер от името на НП. Скъпи колеги, в Европейския парламент дадохме своя голям принос Нашата позиция стана ясна. Без значение дали говорим за спорт или за футбол, сега е ясно каква е позицията на Европейския парламент. Така или иначе, това, което бе извършено в тази сфера е неправомерно. Не може а, да се корумпират другите, нямаме право и ние да бъдем корумпирани в много държави членки корупцията е забранена. Ние сме политици и за това трябва да излезем с позиция. Имаме публичен мандат, получаваме достъп до най-различни документи. Но нека да направим едно разграничение. Корупцията – Подкупите никога не са били позволени, без значение дали говорим за футболист, за собственик на футболен клуб или за служител в държавно учреждение. Ние като политици попадаме в една друга категория. И трябва да помислим върху публичния отзвук, който получи този корупционен скандал. А... По никакъв начин не трябва да се стига до желание да се корумпира другия. Ние в комисията Либе Виждаме какво се случва в престъпния свят. Това изисква от нас да се опитаме да разберем какво се крие зад една или друга конструкция, данъчно убежище и така нататък трябва да видим каква е основната цел на всички тези структури. Необходимо е да направим всичко възможно, за да възпрепятстваме тези престъпни действия. Защото тук са заложени милиарди. Това са престъпници, които могат да поставят в опасност живота на хората, но дори да застрашат сигурността на държавите. Ана Гомеш. Благодаря. Ние въведохме изменения, за да може собствениците на тръстове и на движими имоти да имат достъп до минимален размер средства. И благодаря на съдокладчика за това, че каза, че сме на прав път в това отношение. Благодаря наистина и на двамата са докладчици за отличната работа. Внесохме изменение, аз лично внесох изменение, целящо разширяване на обхвата на регистъра, за да се включат корпоративните организации или случаите, в които те навлизат в бизнес отношения с европейски институции, като например закупуване на движими имот или отваряне на банкова сметка. Смятам, че това ще допринесе за прозрачната дейност на корпоративните организации. Моника Холмайер току-що спомена това и аз бих искала да кажа, че това е важно не само за да се борим с укриването на данъци, прането на пари и измамите, а за да спрем организираната престъпност и дори тероризма. Много добре знаем, че това се случва чрез различни корпорации. Корпорации, които закупуват недвижими имоти в Европейския съюз, закупуват активи. Това е цяла една система за пране на пари. Ако ще действаме така за тръстовете, трябва да действаме по същия а, начин и за корпора... корпорациите. Напълно възможно е и наистина разчитам на е НП да ни подкрепят. Внесохме изменение, за да се а, залечи един правен вакуум в настоящата директива, по смисъла на който висшестоящо лице може да бъде бенефициент, да се счита за бенефициент и за собственик на недвижим имот, ако действителният такъв не може да бъде открит. Имаше препоръки това е отношение на групата за финансова дейност. И според мен предложението е приемливо. Много перверзно се използваше до сега тази разпоредба. В моята държава когато през 2015 година предишното правителство приложи директивата, то използват точно този правен вакуум и, вярвайте ми, не го използва правомерно. Така че трябва да сложим край на това и да не следваме препоръките на, фина... на групата за финансови действия в това отношение. Смятам, че тези организации не могат да имат бизнес отношения с организации, чието собственик е неизвестен – това би означавало да, се, е, да не се оцени правилно риска. В регистъра не трябва да се приема регистрация на компании, в кои, на които не може да се изясни, че е собственик. Необходимо е да се знае кой точно е собственик. По отношение на организациите, които трябва да проявят необходимото старание, трябва да се разшири обхвата, за да може всеки, който а, дава данъчен съвет, да бъде изключен, както и различните хора, работещи в областта на изкуството и имат достъп до ценности. Нека да не се залъгваме, защото все по- често и това се използва, за да се заблуди аудитора. Необходимо е регистрите да бъдат актуализирани от държавите членки и да бъдат изготвени под формата на общ списък от Европейската комисия. Много американски компании, като Dow Jones, се възползват от тази възможност. Така че, както Питър каза преди малко, е важно Европейската комисия да бъде достатъчно амбициозна и да не а, взаимства изцяло от списъка на групата за финансова дейност. Компетентните национални органи трябва да прилагат необходимите мерки съгласно граждани на трети държави, които са поискали а, националността на съответната държава. Нещо, което говорихме преди малко за Малта. Защото в противен случай тези хора няма да подлежат на контрол. От името на ЕКАРЕ господин Луке. Благодаря, господин председател. Темата наистина не е а, спорна. Всички ние сме съгласни, относно целите, които преследваме. Трябва да предотвратим престъпната дейност, финансирането на тероризма, прането на пари, като придадем правно вързващ характер на тази схема и да разбием този щит на анонимността. Много неща бяха казани, тъй като за това ще се съсредоточа на два аспекта – по които няма консенсус в ЕКАРЕ. Първо, публичната, публичното естество на регистъра, който съдържа информация за собствениците. Докладчика на зелените каза, че идеята е да се стигне до публичност на всички документи, за да може всички граждани да имат достъп до информацията. По-рано обаче същите тези хора приканваха за защита на личните данни и правото на самоопределение. Като че ли изведнъж забравиха тези призиви. хората, които са закупили собственост под формата на тръстове, имат право да защитат собствеността си, личния си живот, да не разкриват изцяло своята собственост. Да, дата на раждане и други, да. Но разузнавателните служби трябва да са тези, които да имат достъп до цялата информация както и всяко лице, което, което има интерес да получи тази информация. Но наистина не разбирам защо цялата тази информация трябва да се предоставя на хора, които нямат е, интерес от нейното получаване. Финанс... Доставчиците на финансови услуги, могат да получат достъп до този регистр, както и различни престъпници, които могат да използват информацията за изнудване. Смятам, че всяко лице, което е било жертва на изнудване, знае колко е деликатен този момент – Като че ли не е добре обмислено предложението? Нека отново да помислим за това дали информацията в регистъра трябва да бъде публична. Може пък предложението на НП да не мине в съвета. Това е първото ми предложение. А второто е свързано с определението за тръстове и други подобни структури. Вярно е, че към момента не разполагаме с определение, за тръстове. В директивата термина се използва, но определение няма. Други сходни структури. Какво означава сходни? Сходни също е много неясен термин. Свен Гиголд вчера заяви, че съгласно немското законодателство не само фундациите могат да бъдат счетени за сходни структури, но също така и някои асоциации много асоциации ще попаднат в обхвата на това изискване. Това изискване не се отнася за тях. Така че като че ли сме прекомерно предпазливи. И тази клауза може да затрудни отварянето на банкова сметка в една обикновена финансова институция – и ще има изискване това да бъде обявено публично. Така че нека да имаме ясно определение в директивата за това, кой попада в обхвата на директивата и кой не. Госпожа Маковей. Ca raportor ISIAR <clears throat> uh, pentru... Благодаря ви. Качеството си на докладчик на ЕКАРЕ за комисията ЛИБЕ, бих искала да кажа няколко неща. На първо място, важно е да подкрепим всички тези изменения, които целят по-голяма прозрачност, а не само измененията, които призовават за проверка на реалните бенефициенти и за по-голяма проследяемост аз внесах няколко изменения в този дух. На следващо място смятам, че се нуждаем от публичен достъп до регистъра на реалните бенефициенти. Трябва да се осигури закрила и на тези, които подават сигнали. Защото тези две неща са взаимно свързани. Относно предплатените карти, и използването им по интернет, смятам, че това е реална заплаха за нашата сигурност. За това съм за премахването на изключението в по отношение на хората, които използват предплатените карти по интернет. Една година след влизането в сила на директивата, Европейската комисия създаде платформа за публичен достъп, за да се осигури достъп до база данни, включваща организациите и лицата, които са били обект на санкции. Thank you very much for the ALDE group, uh, Nils Torvalds. Uh, thank you, Chair. Usually I... Благодаря, господин председател. Обикновено се изказвам на английски, но този път ще използвам възможността да се изкажа на родния си шведски. Благодаря много на докладчиците за отличната работа. Репетиция Матер Студиорум Ест, бих казал на латински – Повторението е майка на знанието. И друг път сме се опитвали да се занимаваме с въпроси, свързани с изпирането на пари, но не сме постигали достатъчно добри резултати. Радвам се, че сега имаме отлични докладчици, които работят много добре по темата. Това са въпроси, които познаваме от по-рано, но тогава не успяхме да напреднем поради противопоставеност от, другата страна на маста на преговорите. Първият въпрос. Тръстове, фундации, В Великобритания все още съществуват структури, които се използват за прикриване на действително случващото се. Вторият въпрос за анонимните кредитни, карти е анонимните sim карти, които позволяват да се извършва престъпна дейност. Видяхме това и с документите от Панама. Третият важен въпрос са собствениците, които изличат ползите, т.е. ситуации, в които има прикриване на, действителните собственици. Сега имаме добре функциониращ регистър. Виждаме обаче от документите от Панама, че все още е възможно даден човек да има договор, да има сметка в определена страна и въпреки това да навлезе на пазара в Европейския съюз и да извършва дейност. Тук трябва да се намери някакво решение на този проблем. Ако продължим да работим в същия дух, ще постигнем добри резултати. Така смятам. Благодаря на докладчиците за положения труд. Фабио Демази от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател, за политиците и футболистите. Еми, аз съм и политик, и футбол играя, така че поне а, аз съм покрит по всички параграфи. Благодаря на докладчиците за добрите компромисни решения. Придвижваме се в правилната посока. Мисля, че като цяло има яснота какви са ни задачите тук. Искам само да подчертая, че тук не става въпроса на гласа а, в подкрепа или против бизнеса. А, няма никаква връзка с това. По-скоро става дума за спазване на закона. Европол в разглеждането на документите от Панама установява, че част от тези транзакции, които се упоменават в изтеклите документи, са свързани с финансирането на терористична дейност. Така че е изключително важно да, покаже, да гарантираме на гражданите, че правим всичко възможно да се сложи край на това. Сега по отношението на казаното от колегата Верен Ланген за Комисията за разследване на документите от Панама. Съгласен съм с казаното от него, но а, няма нужда да имаме повторно подобна комисия. Много от експертите по тези документи а, и а, бюрата за финансови фин, разследвания и а, Йозеф Стиглиц – твърдо заявиха, че трябва да се затвори тази вратичка в затвора. Закона, извинете, няма каквато и да било причина да не се изисква от фирмите да разкриват информация за техния реален собственик. Има и право свързано с дружества, които е, не са учредени на територията на Европейския съюз. На трето място, праговете. Мисля, че трябва да бъдем по-амбициозни с праговете, защото иначе а, не е толкова трудно да се преодолее а, това изискване за праговете. Просто се попреразпределят парите между двама-трима добри приятели или пък а, братя и прочее. Радвам се, че се покриват да, да, важни клаузи и че изключенията от тези правни норми могат да бъдат предмет на обжалване в съда. Това е много добро нещо. Имаше консенсус и накрая мисля, че е много добре, че успяхме да включим и въпроса за недвижимата собственост. Съгласен съм, че регистрите на недвижимата собственост трябва да бъдат по-добре е, свързани. И накрая списъците на страните е, за е, вис... с висока опасност във връзка с изпирането на пари. Ще се гласа в пленарна зала следващата седмица. Знам, че някои политически групи още не са взели крайното си решение и искам да призова тези колеги, които добре познавам от съвместната ни работа и с които работим заедно, да подкрепят решението на комисията или да се отхвърлят тези списъци, защото работната група по финансови действия не успяха да обосноват причината, поради която не са включили някои страни, включително Бахамските острови. Аз имам подробен доклад, който ще бъде публикуван а, след няколко седмици за това как се въвежда право и там е въведено такова право, обаче то не се прилага по задоволителен начин. Благодаря много. Няма други желащи да се изкажат. Няма искани за спонтанни изказвания. Така, че давам думата обратно на докладчиците. Господин Каринс, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Беше отлична съвместната ни работа. Много продуктивна, интересна. А е, това не винаги се случва, не по всички доклади, особено когато има толкова много работещи по един и същи доклад. Така че очаквам да постигнем добри е, решения. Е, има ситуации, в които едни са съгласни, други не. Но със сигурност по едно сме напълно съгласни. Трябва ни такова право, трябват ни инструменти за борба срещу финансирането на тероризма – Оттам нататък всичко останало са някои нюанси в мненията, но мисля, че всички ние имаме една обща цел. Благодаря. Не бях разбрал представителя на комисията, която ми даде знак. Мислех, че се отказва от думата, но изглежда иска да каже няколко думи, така че заповядайте. Извинете за това, Карен Семеонна, съвсем накратко ръководител на звеното за борба срещу изпирането на пари на Генерална дирекция правосъдие. Благодаря за всички изказвания. Има много добър материал в изказвания доклад. Искам да благодаря на съдокладчиците и на докладчиците в сянка за конструктивната работа. Има множество въпроси, по които мога да се спра в подробности. На първо за назначението на е, е, е, управителите, целта не е била да попречим на бизнеса. всичко това са нюанси. Можем да говорим за най-добрите решения. Показват господин Демази за списъка от страните с висок риск. Разбирам какво казвате. Раз... Знам, че има нужда от сериозна методология за разработване на тези списъци на европейско равнище. За това обаче ще е необходимо време. И трябва да сме конструктивни и да работим с вас по темата, но трябва да... Председателят, но не това е темата днес. Да, извинете. Радвам се, че ще можем да работим заедно. В комисията ще се вземе решение и ще гласуваме в пленарна зала. Благодаря. Джудит Сърчентини, благодаря, господин председател. Нека да спомена казаното Дана Гомес, Петри Сима си Фарио Демаси е в призива с гласуването следващата седмица да подкрепим този доклад. Разбира се, е, трябва да вземем предвид и казаното за е, третите страни, при които има сериозна опасност от изпиране на пари. Тук е важно да се им предвид, че става дума за нелегални е, парични потоци, от Аф... тръгващи от Африка и други развиващи се страни, където големи многонационални фирми се опитват да се инсталират, за да не си плащат данъците трябва да се занимаем с този въпрос, защото е сериозен. И на Екаре предлагам двамата са докладчици да установят къде става, на къде стоят по отношение на прозрачността, но при всички положения, според мен, трябва да се иска максимална прозрачност. Следващата седмица има още едно заседание на докладчиците в Сянка, обаче имаме много работа. Ако искаме действително на 25 януари да се гласува по темата, е, е, вече нямаме много време. Имайте това предвид. Благодаря. Гласуването е определено за 25 януари. Закривам заседанието. Благодаря.